Ladies and gentlemen, shall we get started? It's 10 uh, minutes. past. Дами и господа, да започваме. Вече 10 минути е, минаха от е, началото. Приемане първа точка на дневния ред. Да, вас ви беше изпратена тази версия. So if there are no objections, uh, revise the agenda. значи приемаме го с следните промени. Чле, точка 9 за Узбекистан ще, бъде, ще остане за утре след обяд. и точка 14 гласуване на компромисното изменение на протокола за огнестрелните оръжия ще бъде отложено за август, вместо да го разглеждаме днес. Аз предлагам по отношение на изключителните мерки относно страните, които са участвали или са свързани с процеса на стабилизиране и асоцииране към Европейския съюз, за което аз съм докладчик и чието преговори бяха успешно а, приключени преди два дни. Мисля, че ако няма възражение, ще го гласуваме на днешното заседание на нашата комисия. Е, съобщение. Заседанието ще се предава по интернет. Today, for reasons which uh, have, has, have nothing to do with us, по причини, които не зависят от нас, шведското превод беше отменено, а утре изслушването на, Марок, на Министерството на замеделието на Марокко ще има превод на арабски и ще бъде свален унгарски язик. Нов член на нашия секретарият, господин Коелис. Той вече е сред нас в е, деловия президиум и той замества госпожа Аз, която напусна преди няколко месеца. Най-добри пожелания за успехи в е, новата ви работа. Точка трета. Текущите тристранни преговори относно докладите за Аколино за регламента за прилагане на член 10 на протокола на ООН за огнестрелните оръжия. Трето заседание бе проведено на 31 юни и бе постигнато споразумение с съвета. Аз се ще поканя колегата Еколини. Тук ли е? Не. Аз присъствах. Аз не присъствах, е, извинете, казва председателя. Но за съм информиран, че е постигнат балансиран компромис. Council, so that... В съвета и мисля, че ще трябва да се поздравим ние себе си и съвета за този успех. Също така, по отношение на моите доклади за регламента изменяш споразумение на съвета за изкваредни търговски мерки за държави и територии, които участват или са свързани е, с процеса на стабилизиране и асоцииране с Европейския съюз, т.е. Западните Балкани. Третата заседание на триалога се проведе на 29 юни. Не бе постигнато споразумение, но се приближихме до такова. Вчера след обяд също се проведе заседание. Имам удоволствието да ви съобща, че бе постигнато компромисно споразумение между нас и съвет, Всички политически групи бяха консултирани от моя страна и изразиха подкрепа за компромисното споразумение. С някои отстъпки, направени за съвета, пред съвета. Но мисля, че наистина основните цели на нашата позиция бяха постигнати, а това означава добро, добро добър край – и ще бъде гласувано утре. Почти година се проточи съвета закъсня с приемането на мандат за преговори, но ние бяхме наистина доста бързи в постигане на споразумението. Трето, по предложението на Международния валутен фонд към Грузия. Съвета не можа да каже да, така че трябва да продължим по отношение на финансовия инструмент, който бе обсъден заедно с други финансови инструменти в триалога. Uh, той ставаше дума за рамковото споразумение с Грузия. Сега вече се приближаваме към решение на висящия въпрос, свързан с нашето искане да се изготвят критерии за отпускане на финансови средства. Ще чуем как стоят нещата. Имате думата. Благодаря, господин председателю. Ще се опитам да съм много кратък, защото вече сме в петия кръг и току-що обменихме възгледи относно всички външни финансови позиции. Вече чухме комисията какво планира. Преговора, преговорният екип на парламента формулира контрапредложение на това на комисията и се проведе последният кръг, така че вероятно през септември ще сме в състояние да започнем с истинските преговори по текста, който сега се бе представен. Стига да успеем да прокараме една единна позиция на парламента за всички относно външното финансиране. Тоест да това е състоянието на нещата. И както нашият е, министр на търговията на Полша е, каза, вероятно полското председателство ще бъде това, което ще приключи преговорите в е, времевата рамка, която е необходима за решаване на въпроса за този външен финансов инструмент в интереси и на трите институции. Знаете причините защо това досие е така по ядно. Това е защото се споделя поне от е, три комисии. Имаме обща делегация в Европейския парламент но мисля, че бележим напредък. Забравих да ви кажа, председателят казва, за важен триалог, тристранни разговори по двустранни инвестиционни договори, по който пак съм докладчик. Предишният поех от предишния докладчик – Първото заседание бе тази сутрин и то беше само проучвателно, така че все още нямаме истински преговори. Целта ни е да изслушаме от съвета позицията им, философията им, оправданията, т.е. обосновката на тяхната позиция, а позицията на съвета и на парламента – и нашето предложение, бих казал, са доста различни. Е, Затова преговорите ще са много трудни. Но сега сме още в тяхното начало. Договорихме се също да се проведат допълнителни тристранни срещи по-нататък след а, лятната вакансия. И така, както виждате, имаме множество досиета на, за преговори. Някои от тях вече са приключили. Нека само също да ви кажа, че в нашата комисия имаме нов член. Сокия Сайфи, предишният член от ЕНЕП, напусна. Тя настоя лично да ми каже, че, се, че отива в комисията по външни работи. Там е назначена от нейната политическа група. И сега сред нас е господин Франк Бруст, разбира се от същата. You have joined the very busy... Много важна комисия с много задачи и предстои много работа. Но ще съм щастлив да работя. И сега да минем към точка четвърта. Сред нас е уважаван гост, господин Валдемар Павлак, заместник министър-председател и министър на економиката на Полша който представлява действащия председател на съвета и целта на неговото присъствие е да се даде възможност полското председателство директно да ни разкаже за приоритетите на полското председателство в областта на международната търговска политика. Как виждат, как гледате, кои са най-важните търговски досиета, които ще бъдат разглеждани по време на тяхното президентство. С удоволствие ви казвам добре дошъл. Искам да благодаря на господин Павлък от името на делегацията на Инта, която преди десетина дни посети Польша за гостоприемството и откровените и задълбочени е, дискусии, обмен на възгледи. Ценя, ценя високо дълбочината, с която полското председателство подходи към темите. И трябва да отбележим също програмата на председателството с търговските приоритети – но според мен най-доброто, което може да направим е да изслушаме внимателно нашия гост. Господин Павлък, благодаря, че дойдохте. Добре дошли в нашата комисия. Това, разбира се, не е последния път, в който сте сред нас. Имате думата. Шановни пани, Преводничонци, шановни пани... Господин председател, дами и господа, Позволете ми искрено да ви благодаря за поканата на заседанието на вашата комисия днес. Това е отлична възможност да представя пред вас приоритетите на полското председателство. И искам да се занимая не само с един увод, но и с пет основни въпроса. Първо, сътрудничество с Европейския парламент – Второ, многостранните ни отношения, след това двустранните отношения, на четвърто място хоризонталните въпроси и на пето политиката за добро съседство. Що се отнася до общите въпроси, нека да кажа, че според полското председателство трябва да се насочим към три основни приоритетни области. Първо, интегрирането на Европа, интеграцията като източник на економически растеж. растеж. Второ, осигуряването на една, на една по-сигурна Европа. Сигурна и от гледна точка на енергийната сигурност. И на трето място – откритост и отвореност, включително и в търговските отношения. В последно време виждаме огромни промени в глобалната економика, особено след е, началото на финансовата криза през 2008 година. Нека обаче да спомена е, и прехода в Полша. Ние, през последните 20 години направихме един огромен скок. Ако се върнем назад, ако видим къде бяхме преди 20 години и с какви проблеми трябваше да се справяме, никога а, тогава не сме си мислили, че може 20 години по-късно у нас да е ротационното председателство на Европейския съюз. И така, тук важното са следните четири думи. Динамична Европа в динамичен свят. Всичко това е свързано с проблемите, с които се сблъскваме днес. Преди няколко години разговарях с заместник-председателя на корпорацията Intel, който всъщност е поляк. Попитах го, как виждате поляците в днешно време? И той ми каза нещо много важно. Поляците имат добри възможности, защото от една страна те знаят как по един творчески начин да си позволяват да тестват границите и ограниченията, а от друга страна знаят много добре какво значи структура и иерархия. По подобен начин можем да разглеждаме и положението на Европа в момента. Много важно е да сме добре представени в глобалната економика. Ако разглеждаме тези стратегически програми, тези стратегически предложения, новата стратегия за Европа до 2020 година е насочена към економически растеж, интелигентен растеж и приобщаващ растеж. Много важно е да работим в едни ясни и конкретни рамки, за да може от там нататък да сме наясно и с подробностите. Що се отнася до областта на международната търговия, смятаме, че е много важно да имаме по-силно присъствие в света, след това да анализираме и да идентифицираме двигателите на динамичен растеж в рамките на Европейския съюз – и на трето място да поддържаме добри отношения с трети страни. В Европейския парламент искаме да поддържаме отношенията с другите страни по един прагматичен начин. Е, парламентът има нови прерогативи, проистичащи от Лисабонския договор и ние ще работим с парламента по множество законодателни въпроси, включително и нов, новата ОСП, по която докладчик е господин Фелнер, както и глобалните инвестиции, по които докладчик е председателят Морейра. За нас е много важно да използваме вашата експертиза, защото опитът ви е уникален. Много от вас са депутати от много години и активно участват в европейските процеси. Аз самият съм трупал много опит а, в Полша през последните 12 години, извинете, 20 години, през които се изведиха 14 министър-председатели в Полша. И знаем какво означава да се губи връзката, да се губи последователността. А, така че Вашият опит за нас е много важен именно от гледна точка на приемствеността. Освен това, е много важно да работим заедно по споразуменията за Западните Балкани. Друг важен въпрос за нас е членството на Харватия в Европейския съюз. Много историци твърдят, че Хърватите са славяни, емигрирали от региона на Краков през 7 век. Много ще се радваме те отново да се присъединят към нас. Другият важен въпрос са многостранните отношения. Те са глобални търговски отношения и тук важен въпрос е да вземем пред тук е много важно да вземем предвид преговорите в Доха. Много трудно може да се постигне успех там, тъй като има и технически трудности, и политически трудности. Едва ли ще се постигне успех до декември, тъй като в много важни страни партньорки в Доха ще се провеждат избори. Независимо от това обаче, възнамеряваме да направим всичко възможно, за да може да се постигне възможно най-голям напредък в Доха. Особено, що се отнася до някои страни, с които сключваме споразумения за сътрудничество. И тук имам предвид, например, Канада, Индия, Сингапур. От това са все споразумения, които предстоят ще имаме възможност, надявам се, през нашето председателство да финализираме и споразумението с Украина. И нека тук да подчертая, че когато говорихме за глобалното споразумение, в Польша се проведе много интересен дебат между министра на селското стопанство и министра на економиката. Въпросът беше как да се постигне един уравновесен подход, който да взема предвид и индустриалните въпроси, и сълскостепанските въпроси и услугите. Ясно е, че това може да се постигне само с един хоризонтален подход към преговорите. Тоест, двустранните или регионалните преговори трябва да се базират на принципа на реципрочността. Що се отнася до двустранните измерения, преговаряме с Индия, Сингапур и Малайзия. Има евентуална възможност за, откриван, за отваряне на преговори с Виетнам. А по цефта преговаряме с Канада и много скоро а, може да очакваме финализиране на тези преговори. Нашето председателство може само да подкрепя процеса. Свързах се с канадския министър и той ясно заяви канадския ангажимент да се направи всичко възможно споразумението да се финализира. Друг важен въпрос е споразумението с страните от Андската общност, както и с Централна Америка. Един испански журналист ми зададе конкретни въпроси по този повод и аз заявявам, че ние в своето председателство ще вземем всички важни и приоритетни въпроси предвид, когато работим по двустранните отношения. Що се отнася до следващият елемент, който искам да засегна, става дума за хоризонталните въпроси. Ние работим сериозно за задълбочаване на отношенията с основни партньори като Съединените щати, Китай, Япония и Русия. Борим се и за преодоляване на бариерите пред международната търговия. Полското председателство е готово да подкрепи всички усилия от страна на Европейския съюз, що се отнася до достъп до обществени поръчки в страните, които споменах. Искаме да увеличим възможностите за достъп до пазарите на трети страни за малките и средни предприятия – Нашите малки и средни предприятия са най-устойчивият елемент на економиката. И така, в търговските си отношения ще настояваме за многостранни взаимни ползи, но все пак нашата цел е да емигрират продуктите, а в Европа да остават работните места. Ако мога така да се изкажа. Ще работим и по системата за преференции за развиващите се страни и за групата от най-малко развитите страни. Друг важен въпрос. е подкрепата на усилията, свързани с приемането на споразумението АКТА, споразумението за борба с фалшифицирането на стоки. Там има доста противоречия и трябва да реагираме на действията на трети страни, които биха могли да доведат до нелоялен износ към европейските пазари. Трябва да се преборим, за да постигнем добри условия и равнопоставеност. След това на пето място, с, а, извинете, добросъседската политика. Ще работим и по южното, и по източното измерение на политиката за добросъседство, за да можем да насърчим економическото развитие и в тези страни. За да може и тези страни да се развиват добре и да се преодолеят вълните от иммигранти, идващи към Европа. Що се отнася до страните от Северна Африка, трябва ясно да начертаем целите на Европейския съюз в този регион и да насърчим бизнеса в Европа да инвестира там, за да може така да се създават работни места – може да се стигне до благоденствие в съседните на Европейския съюз държави. И така, искаме да използваме ваш, вашия опит, дами и господа депутати. Много добре знаем, че ви имате богат опит и имаме една обща цел – Европа да стане по-динамична в променящия се свят. Благодаря за вниманието presentation. We have some... Uh, Благодаря ви много за тези уводни думи. Разбрахме се да приключим до 4 часа, така че времето ни е сравнително ограничено. ограничено. Затова призовавам желащите да се изкажат, да се ограничават максимално във времето. И е, ще пуснем часовника. Първият желаш да се изкаже. Извинявайте, не погледна внимателно. Първият поискал думата Даниел Каспари от НП. Позиция на кишецата е министър. Господин председател, господин министър, благодаря, че ни давате такава възможност да обменим мнение по програмата на председателството. Аз е, мога да повдигна много въпроси, но тъй като разполагаме с малко време, ще се огранича до три въпроса. Търговската стратегия на Европейския съюз, стратегията Европа 2020. Аз имам усещането, което е споделено с е, мнозинство от е, комисията, при споделянето на графика на мерките за следващите 4-5 години, че всъщност няма същинска стратегия. Установява се, че на практика погребваме преговорите от Доха и това означава, че е още по-важно да мислим за такава търговска стратегия не за следващите 3-4 години, а за следващите 20 години. На какво ще прилича тази търговска стратегия? Можете ли ви в съвета да поискате от комисията наистина да обмисли търговската политика на Европа за следващите 20 години? Тоест съвета може ли да подкрепи една такава идея? Втората ми бележка. Много се говори за споразуменията за свободна търговия – и програмата в случая е много амбициозна, но аз изпитвам безпокойство, свързано с изключенията. Много често в дискусии с комисията, включително и тук в нашата комисия помежду си, се питаме дали не трябва да се предвиди нещо съвсем ново в тези споразумения за свободна търговия, изключенията да бъдат ограничени във времето, Разбира се, може да се окаже трудно това ограничаване във времето, но същевременно те трябва да бъдат придружавани от така наречения бенчмарк и трябва да бъдат проследявани. Мисля, че това може да накара комисията наистина да потърси нови идеи. Например, конкурентоспособността в някои отрасли – Това е идеята ми. Смятате ли, че съвета също може да се присъедини към такава идея? Искам отговор на тези два въпроса от ваша страна. Благодаря. Doesn't, Много се заинтересувах от това, което казвате. Казахте, че малки и средни предприятия трябва да имат пълната възможност да участват в обществените поръчки. Съгласен съм с вас. Освен това, казахте нещо, което е малко трудно да разбера. И не поради превода, а поради същината на това, което казахте. Удивителен израз интегриране на Европа като източник за ръст. Не знам какво вие и вашите колеги в полското правителство вършите, но а, всеки път, когато чуя Португалия, Република Ирландия, изключвам телевизора. А фактът а, сега, Гърция, а, нейната економика се свива, Португалия също. Република Ирландия. Също економиката се свива. И между другата, когато хората в тази комисия, економисти и държавни служители, министри използват израз свиваща се економика, това означава голяма човешка, висока човешка цена. Съгласен съм и с господин Мърфи, който подчерта тази човешка хуманитарна цена. Какво причинява тази а, свиваща се економика? Евразо, еврозоната, единната валута, което беше един механизъм, продиктуван по политически цели. И наистина е безпочвено а, решения и резултатите са лоши. Економиките се свиват. И причината за това е, повтаря оратора, европейската интеграция. Не само, че не е източник на ръста, тя е средство за перманентна стагнация. И още едно изречение. Използвате фразата като един добър а, ло, а, лозунг. Динамична Европа в динамичен а, свят. Не, не. Говорим, имаме една склеротирала Европа. Надявам се, че ще се вслушате в казаното от мен. Добър лозунг, каза, казва господин а, председателя Метин Казак. Благодаря на нашия гост за така интересното и конкретно представяне на приоритетите на полското председателство в областта на външната търговия. Аз имам също съвсем кратко три въпроса към него. първият ми въпрос отново е свързан с обществените поръчки, договори за обществени поръчки, защото разбрахме, че това ще бъде един от главните приоритети пред вашето председателство имайки предвид опита, който вие имате с китайската компания Ковек във връзка с магистралата Варшава-Берлин, ние знаем, че вие имате така доста по-открит, отворен подход, но пък за разлика от вас, е, наши страни партньори, с които се търгуваме, нямат същият така открит подход, нямат същата открито за техните пазари за обществени поръчки. мислите ли, че тази нереципрочност в подходите ще ви накара да, смени, да промените вашия по- открит поглед и по-открит подход към въпроса, защото има много... Вие споменахте, че вашето лого ще бъде да иммигрират стоките, но работните места да остават. Но все пак как ще е, помирите тези две необходимости да се да е за по-голяма откритост на външните пазари и от, и от, а от друга страна за запазване на работните места? Вторият ми въпрос е свързан с факта, че вие споменахте за преговорите от кръга Доха. По време на посещението на нашата делегация Инта в Полша също стана дума, че в, при случай, че до есента нямаме развитие във връзка с тези преговори, полското председателство ще предложи дебат за нов подход към многостранната система от преговори. Ще имате ли някакви конкретни е, предложения в тази връзка? И трето, третият ми въпрос е свързан с ембаргото, което Русия наложи над вноса на някои селскостопански стоки от Европейския съюз. Знаете за проблема, знаете и, че някои страни като Испания, Дания, Белгия и Холандия успяха да, да извоюват премахването на това ембарго спрямо техни селскостопански стоки, но за други страни все още това ембарго съществува. Имате ли някакви идеи за развитие в тази насока, особено след посещението на вашия земеделски министр в, в Москва през уикенда? Благодаря. Thank you, Metin Kazak. Metin Kazak is the coordinator of the... Метин Казак е координатор на групата АЛДЕ на европейските либерали и демократи. Благодаря ви. председател. Благодаря и на господин министъра за неговото изказване. Интересно изказване, изключително амбициозно. Покрихте много широко, широко похват от теми. Но има нещо, което пропуснахте, а именно европейските ценности – не споменахте европейските ценности и тяхната връзка с търговската политика. Говорихте, например, за източното партньорство, но как точно възнамерявате да обвържете търговията и правата на човека? Какво да правим с страна като Узбекистан? Трябва ли изобщо да търгуваме, търгуваме с Узбекистан при положение, че там се използва принудителен детски труд, за да се събере памука? Какво да правим за медицината, например? Е, е, извинете, за лекарствата, когато става дума за споразумението за свободна търговия с Индия. Какво да направим за споразумението с Канада е, при положение, че имаме сериозни противоречия по отношение на нефтените пясъци? Така че, как въобще можем да обвържем ценностите си? Благодаря много Господин Телер от името на Зелените. Благодаря, господин министр. Благодаря за вашите коментари. Вие споменахте динамиката. Неколкократно споменахте този въпрос. И да, действително, вие настанявате на като една динамична Европа в един динамичен свят. Добре, ясно е. Трябва да намерим нов вид конкурентна способност, но не споменавате как. Как може да се направи това? Приемате ли, например, предложението на господин Мартин чрез търговията да се постигнат повече цели, включително а, настояването на европейските ценности или пък идеята на зелените, новата зелена сделка – на века. Става дума за търговията и нисковъглеродната економика. Или пък трети вариант европейска инвестиционна политика, включително инвестиции е в, споразум... в процедури за решаване на спорове. Как може да се балансира между търговията и интересите на обществен, на политиката за гражданското общество. И накрая, господин министр, какъв е вашият подход срещу така наречения структурен дъмпинг? Многократно говорим, че правилата за борба срещу дъмпинга трябва да са насочени към структурния дъмпинг, включително социални и екологични мерки и изкуствено занижаване на цените. Благодаря много, Хелмут Шулц от Обединената левица. Благодаря, господин председател. Аз искам да благодаря на министъра за неговите вводни думи. И аз присъствах на посещението в Варшава. Имахме възможност вече да обменим някои думи във връзка с международната търговия. Днес искам да повторя два въпроса, които за мен са много важни. Ни първо, последователността на политиките. Намираме се в критичен момент в Европа. И от политическа, от финансова и от социална гледна точка. Министър-председателят на Польша представи европейс... Е, полското председателство миналата седмица в Страсбург с една много силна проевропейски настроена реч. Очакванията са огромни. Могат ли да се намерят действително проевропейски решения за продоляване на кризата в областта на търговските отношения, тъй като политиката е, в областта на търговията е част от економическата политика? Как може тя да допринесе за економическо възстановяване, особено на тези страни, които се намират в много тежко положение в момента? както и на страните, които са партньори и за трети страни. Какво могат да очаквате? И второ, Польша има добри отношения с Съединените щати. Много добри отношения. Имате ли някакви специални планове за осъществяване на напредък в преговорите в Доха. Тъй като в крайна сметка в момента топката е в полето на Съединените щати. Можете ли да направите нещо тук? И трето, още един въпрос за политиката в областта на източното партньорство. Говорихме за Молдова, Грузия и Украина, когато посетихме Варшава. Има ли някакви нови аспекти, които искате да споделите с нас в тази връзка по, а, днес? Господин Валдемар Павлак, много въпроси получихте. Имате цялото време, с което желаете да разполагате. E, на първия въпрос, който бе зададен, по време на подготовката за кръга Доха. Ние планираме да обсъдим този въпрос и най-вероятно това е една добра възможност сега да се а, да поискаме от комисията един по-динамичен подход, що се отнася до отношенията ни с нашите ключови търговски партньори.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 емоционално задавайки въпроса си и правейки коментар, като той каза, че именно интеграцията е проблемът на Гърция. Но нека, според мен, трябва да се огледат няколко факта. Първо, след въвеждането на еврото, нека ви напомня, че британският подход към общата валута беше много интересен. Четах мемуарите на Маргарет Тачър, която пише, че след а, много обсъждане те казват, че тя казва, че са решили, че а, Великобритания ще се присъедини в, а, към еврото в подходящия момент, като се разбираше, че този момент никога няма да дойде. Когато ние обсъждахме ситуацията в Гърс, инфлация си заслужава да обърне внимание на два аспекта. Първият е с инфлацията. Ако се вгледаме в статистиката на Евростат от 1996 година, инфлацията е на ниво 34%. Докато в такива страни, е, като Германия и Франция, 24%, а Гърция 64%. Тоест 40% разлика в същата валутна зона, което означава огромна разлика в конкурентноспособността. Вторият аспект на същия фон. Ако видим какъв е външнотърговския баланс на Германия, винаги има излишък в търговския баланс с европейските държави. Ако видим какъв е на Гърция, Португалия, Ирландия Испания, виждате две криви, които са точно обратни. Там е ключа за разбирането на тези процеси. Няма достатъчно кохезия там. Отпускането на кредити за потребителите – По този начин една страна не бележи ръста. Това е едно краткотрайно удоволствие, но тези кредити трябва да се изплащат в края на грешата. Ето това виждаме в момента. Търговската политика в Европейския съюз, економическата политика, в, е, е, водейки ги, ние трябва да вземаме предвид и тези процеси. Така че да се изгради една, една близост, едно сближаване. Иначе Европа ще се окаже в структурна беда. И такава една ситуация няма да издържи дълго време. Имаме един огромен пазар, на който да разчитаме в е, трудни времена на криза. Така че в този контекст ние говорим, когато говорим за динамика, имаше и други въпроси, свързани с е, конкрет, в специфичността на политиките. Сега ще се спра на израза в книгата Анализ на световните системи. По време на глобализация виждаме един, едно преместване на ударението към стопански дейности, които а, бележат които дават по-малки печалби в перифериите на Съюзи. Тук като големите държави държат на запазване на, на рентабилността. Най-рентабилни се оказаха финансовите а, операции, най-вече тези с деривативите. Това означава печалба и ръста стига да има от кого да вземеш парите. Ако няма реално производство, тази структура на печалбата се оказва крайно крехка. Погледнете Европа винаги, когато е имало добавена стойност към производството, сме наблюдавали ръст и развитие. Така че смятам, че това е контекстът, който трябва да използваме, когато обсъждаме какви са възможностите и какви, а, а, какви подходи да бъдат прияти. Един друг аспект сега за това колко са важни не само финансовия капитал, но познанията, информацията, IBM на корпорацията. В момента тя продаде своите производствено оборудване на Китай. Те използват отворени системи, използват е, безплатни инструменти. Linux системата и така борават и с парите си. Това е известен парадокс. Европа, която е родината на Linux, а тя не може да я използва. Излиза, че не може да я използва. Linux. Така както Критики, але trzeba znaleźć способ... Не е достатъчно ентусиазирано да критикуваме другите, а да намерим начини да решим въпросите. Един от старите ми приятели когато е напусна селото си и отиде в а, Варшава, се премести във Варшава и една динамична обстановка, среда, той се среща с успешен бизнесмен и го пита как да оцелея тук и той му казва, Таджо му казва, Натаджо, другият бизнесмен му каза, постарай се да намериш обиколен път. Тоест, трябва да се фокусираме върху това какви са възможностите ни днес. Въпросите на господин Казак, обществените поръчки и опита ни с китайците. Нека бъда крайно откровено. Това не е позиция на правителството китайското ускорено развитие, като че ли не, не е от полза за нас. Аз съм съгласен с вас. Много важно за нас е а, да, да се стремим да има реципрочност, да се отварят и други пазари за обществени поръчки. Тоест да има симетрия. Някои държави искат да са отворени, да, другите да са отворени, но те самите не. А, не го правят по отношение на своите а, е, замедалски продукти. Когато говорим за емигриране на стоки и а, е, поддържане на работните места, прочността е много важна. Структурирането трябва така да бъде, за да всеки да има шанс да използва добрите си активи. И само тогава ще можем да постигнем най-доброто за региона си т.е. да има обмен. Един пример европейски в Полша. Нашият най-голям търговски партньор, една четвърт от обмена ни е Германия. Вече 20 години имаме балансиран търговски обмен. Понякога има едната страна, има излишък, друг път другата. Но Външната търговия, външно-търговски обмен ни е доста добре балансиран и сме добри партньори един спрямо друг. Всеки печели от тази ситуация, един и другия. От нещо любопитно днес търговията между Полша и Германия нарасна по обем повече, отколкото търговията между Полша и Руската федерация в резултат от кризата. Ето ви пример как търговските взаимоотношения могат да станат мотор на ръста и да стигнем на едно сравнимо ниво с предишната ни търговия с Русия или сега с Китай. От друга страна, търговията ни, търговски ни обмен с САЩ е на същото ниво, като търговски ни обмен с Белгия. Ето това ви показва колко важно е доверието, добрите взаимоотношения между държавите. Днес в един бързо променящ се свят е, е, позитивните взаимоотношения са от ключово значение. И третия въпрос на господин Казак свърз, бе свързан с проблема за руското ембарго. Мисля, че а, е, това срещу което сме изправени тук е една позиция на Русия, която въведе ембаргото от днес за утре. И това трябва сериозно да се, взаимо, да се дискутира, защото, за да не се повтаря такова поведение в бъдеще. Но а, друг страна е нашата вътрешна комуникация. Нашият министр на замеделието посети Русия и се установи, че няма, не е имало достатъчна информация. Нямало информация, че руснаците са очаквали една институция да, да а, дава гаранция за качеството. Те не са искали от 6-7 институции, само от една да има печат, който да казва, че това са безопасни храни. Ето ви една информация, която е липсвала и която, ако е имало, можела да деблокира процеса. Ето това е важно е, да се знае от Европейската комисия, от европейските институции. По-добре да се информират относно условията, на които трябва да отговарят, е, когато се е, е сключват споразумения и се изпълняват споразумения за деблокиране на руския е, пазар господин Мартин за отчетността. Това е много важен аспект на търговските взаимоотношения. Можем да кажем, че парите не са всичко. Европа също трябва да има отговорност, когато ние отваряме нашите пазари. Трябва да изискваме стандартите на наемане на, на трудова сила да се спазват, например, да няма детски труд се използва и така нататък. Въпросът от зелените за конкурентните преимущества на Европейския съюз. Концепцията, представена от УИРС, зелена економика, зелен ръст. Ако вземем предвид факта, че Европейския съюз се базира на стратегия за устойчив ръст, а именно а, устойчивост, но свързане с социалния компонент, с околната среда, тогава можем да кажем, че зелената економика и зеленият ръст са, са по-близо до хората, до човешките същества и до природата. И тук Европа несъмнено може да стане лидер. Самият живот ни принуждава да постъпваме така. Например, твърди и изкопаеми горива, въглища и петрол. Трябва да видим с какво ни е дарила природата, да се научим по-бързо как да ползваме възобновяеми енергии. Това е свързано и с други аспекти – трябва да се фокусираме върху ниско въглеродна економика. От наша страна ще говорим за по-скоро за економики с ниски емисии, а не ниско въглеродни, защото когато говорим за економики с ниски емисии, а, ние се ангажираме към а, това една, да речем, помпа, ако се произвежда електричество от въглища, такава една помпа ще ни даде възможност с 50% да повишим рентабилността, ефективността и така можем да намалим с 50 на 100 своята зависимост от е, изкупаеми горива. Това е посоката, на която трябва да обърнем внимание. Зелена економика, енергийна ефективност. Всичко това повишава и конкурентноспособността на Европейския съюз е, в е, глобалните му взаимоотношения. Сега диспу, диспутите между бизнесмените и, и държавния сектор, дампинг, структурния дампинг. Днес ние се сблъскваме с социални проблеми, проблеми на безработицата. Но търговията и паричните потоци са нещо по-глобално. Така че печалбите печалбите, удоволствията са нещо глобално, но проблемите са нещо местно. И за това трябва да се предприемат действия от нас, които да ни дадат възможност да поддържаме една, един здрав баланс. Когато ни връхлетя кризата от 2008 година, ние бяхме първите, които казахме, че Именно регламентирането беше причина за кризата. Днес не бива да хъбим енергия а, за а, издаване на заповеди, а по-скоро за прозрачност на, във всяка област, в финансовите пазари, в пазарите на средствата за масово осведомяване. Тоест си, да няма структурни монополи за да допринесе всичко това за добри взаимоотношения. Следващият въпрос Кохезията или близостта в европейските политики при разрешаване на, кризи, на кризата. Господин Шулт зададе въпроса. В контекста на търговия ние говорим за външното измерение, но би било много интересно да се вгледаме и в търговията вътре в Европейския съюз, защото според мен аз както виждам нещата, търговията между държавите членки, но съдя най-вече от опита на Полша – Ключовия ни пазар е Европейския съюз. Там са нашите ключови търговски партньори. Там ние намираме добри и стабилни търговски отношения. Добросъседската политика е важен елемент както на източната, така и на южното измерение. Европа има съседни държави, за които ще им трябват много години, за да се присъединят и в края на краищата те може и да не се присъединят, но не бива да допускаме вакуум. Там намираме едно пространство, където трябва да се насърчава економическото развитие. Що се отнася до взаимоотношенията с САЩ контекста на кръга от Доха, ние установихме контакти през 2008 година аз и а, колегата ми, министър на търговията, посетихме Женева и почти стигнахме до финализиране на преговорите, когато а, се получи срива между САЩ и Индия. Така че, когато говорим за успеха на кръга от Доха, американците чието решения, търговски решения се взимат по един сложен начин, минавайки през Конгреса, те трябваше да постигнат баланс между стопанското производство, селското стопанство и услугите. И когато се намери добър механизъм, само тогава би могло да се постигне успех. Значи, когато се получи този срив, трябваше да търсим добро решение. Относно добросъседските отношения, Молдова е важна страна от гледна точка на насърчаване на добри механизми за добросъседски отношения. Ако кръга от Доха бъде замрезен по някакъв начин и не отбелязва прогрес, тогава Европейския съюз трябва да преосмисли добросъседската си политика и да започне да работи с ключовите си съседи в глобален мащаб. Тъй като парадоксално Европейския съюз има най-големия потенциал. Ние сме толкова различни един спрямо друг, затова разбираме добре колко е важно да се уважава специфичността на всяка държава. И в заключение, нека позволете ми да се върна на казаното от лорд Дартмут. Nawiązując do tego Dynamic Europe, posłużę е, się... Който го така разпалено коментира моите думи за динамична Европа. Аз е, Бях велосипедист, участвах в шампионата в Болония и финализирах в е, дори бях финалист в един от най-тежките, най- от най-тежката отсечка в планините и тогава хич не се справих добре и казах на колегата ми, забави малко, но той ми каза, не мога, защото ако забавя, ще падна от колелото. Тоест и ние сме в е, една ситуация, при която просто не можем да забавим хода. И трябва да бъдем творчески, иновативно настроени. Um, this is the conclusion of this of Um... Благодаря много. С това приключихме размяната на становище с полското председателство. Надявам се, че работата на председателството ще бъде успешна. Пожелавам ви успех.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 should put an end to their conversation. So, exceptionally, we will have... по изключение ще преминем към гласуването, защото решихме да излезем с становище към доклада на Комисията по външни работи за препоръките към съвета и комисията във връзка с преговорите по споразуменията за асоцииране Европейски съюз Молдова. В Комисията по външни работи се гласува утре. Те са водещата комисия. И ако искаме нашето становище да бъде взето предвид, трябва да гласуваме по, го днес. И така, отново, нека да повторя, гласуваме по нашето становище. Докладчикът е Дейвид Мартин. Разполагате с становището. Нека да преминем към гласуването. Има 7 изменения. Ще гласуваме по измененията. Изменение 1. За. против. And it was... Let's check. Нека да направим проверка. The vote is open and the vote is closed. Край на гласуването. Who is missing? Кой липсва нашият нов колега? Добре, нека да преброим гласа. Ще ви изчакам. No problem. Christopher. Okay, we'll count him in, huh? Okay, we'll count. So you We will count your vote as the yes vote. Добре, в такъв случай как да преброим гласа ви? Гласувате за. Добре. Приема се. Изменение 2. За. Против. Отхвърля се. Трето. За. Против. Приема се. Проверка. Uh, original paragraph. Оригинала. Първа част. За. Против. Въздържали се приема се по втората за. Против? Въздържали се. Приема се. Изменение 4. Искане за допълнение към четвърта точка за. Против? Въздържали се. Приема се. Пето изменение. Добре. Електронна проверка по четвърто изменение. Моля, гласувайте. And the vote is closed and it was carried. Five. Amendment number five. Those in favor. Пето изменение е за. Против. Okay. Abstentions. It was carried. Amendment Шесто изменение е за, против, въздържали се, отхвърля се. Седмо изменение е за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме по проекто становището с приятите изменения. Моля, гласувайте. and it was carried. But it was one extra from Mr. Cruz. Uh, 20 votes in favor, 5 abstentions. 19 гласа за, 5 гласа 5 петима въздържали се. Благодаря ви за участието. Становището ще бъде изпратено на Комисията по външни работи. Преминаваме към шеста точка.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 за общата система за преференции. Ще има специално изслушване по тази тема. Между време на комисията прие своето предложение. Назначили сме докладчика, именно Кристофър Фялнер от НП. И това е първата ни размяна на становища по този изключително важен регламент. Това е един от най-важните законодателни актове в областта на търговията. И по него се взема решение по обичайната процедура, именно парламентът е със законодател. Дам думата на господин Фялнер. Благодаря, господин председател. Както казвахте, регламента за общата система за преференции е изключително важен. Един от най-широко обхватните регламенти в областта на търговията. Факт е, че този регламент е важен, защото се отразява върху живота на страшно много хора и на страшно много економически субекти. Същевременно се твърди, че той трябва да остане един ограничен инструмент. А, в крайна сметка не можем да очакваме чрез ОСП да се промени всичко. Не може да залагаме на ОСП за да, да промени света. И така, нека да обсъдим ОСП е тук. Е, това ще е първият кръг от нашата дискусия и очаквам е, с нетърпение да чуя вашите позиции. Няма да се занимая с подробностите на предложението, тъй като не това е моята задача като докладчик. По-скоро ще се занимая с няколко от най-важните въпроси като на този етап по-скоро ще повдигам въпроси, отколкото а, и, а, а, а, и няма да давам отговори. Това означава, че трябва да се занимаем с множество въпроси. А именно, първо, допустимите страни от 176 на малко над 80 падат страните, а, които попадат под действието на ОСП а, поради новите критерии за допустимост. Освен това, страни категоризирани като страни с среден приход през последните три години няма да могат да се възползват от преференциите. И накрая, отдалечените страни и територии също ще бъдат изключени. Предложението да се тегли чертата до средно висок приход – като среден за страната, е много противоречиво, защото се оказва, че системно намаляваме щедростта на Европейския съюз към страни, които твърдят за себе си, поне че са развиващи се страни. Това означава, че ще се увеличат митата за тяхната търговия с Европа. Разчитането обаче на индекса на Световната банка не е нещо ново за регламента за ОСП. Още предходният вариант на регламента заявяваше, че страните, е, категоризирани в категорията висок среден приход, трябва да бъдат изключени. На практика обаче нито една страна до сега не е била изключвана въз основа на този критерий. Тук ми се струва, че има логика да има по-малък брой страни, които могат да се възползват от тези преференции. Ето, например, страните в, Персис... в басейна на Персийския залив, където приходът на глава от населението е много висок, не би трябвало да могат да се възползват от ОСП. Има множество аргументи използва се, например, една метафора. Казва се, че можем тук да си представим един водоем, в който а, са страните, които могат да се възползват от нашите преференции обаче в него плуват и някои големи риби, които успяват да изконсумират преференциите, които иначе биха останали за по-малките риби, поне е, от економическа гледна точка. Това означава, че бедните страни е, изглежда, а, ако се е, извадят някои от е, по-добре развитите страни, ще имат възможност да се възползват от повече преференции. Но на практика по-внимателен анализ показва, че това не е вярно. Ако се изключи една страна от общата система за преференции, това гарантирани линии, че да кажем някоя страна от Африка на юг от Сахара ще има възможност да се възползва от повече преференции. Едва ли. Няма да се очуди, ако част от отворените възможности се превърнат в отлични възможности за Съединените щати, например, и други големи, големи економики. Така че много трябва да внимаваме с, с тези страни, които могат да се възползват. При всички положения смятам, че има логика в това страните, които се възползват от ОСП, да могат да бъдат съкретени по брой. Освен това, дори и между тях трябва да се прави разлика. Не всички са еднакво а, зле развити, в крайна сметка. Смятам, че новото предложение за ОСП трябва да взема предвид, че економическият и политическият пейзаж в много от тези страни е доста променлив. Затова е много важно да има ясни стабилни, признати от всички критерии. Най-малкото, за да можем, ако щете, да ги защитим в СТО, ако някой започна процедура срещу нас или пък дори е, постави под въпрос е, какво правим. Разбира се, може вече оттам нататък да се говори за известни настройки на критериите, но е най-важно като основа да имаме нещо много стабилно, за да не се бъркат нещата и да няма непредвидени последици. И да не се окаже, че зависим от някаква, някакво трето лице, е, което да дефинира критериите вместо нас. Що се отнася до изключването на страни, които разполагат с други споразумения, например споразумения за свободна търговия. Та или иначе тази разпоредба тук в общи линии не въжи, защото тези страни та или иначе няма да използват ОСП, тъй като разполагат с по-изгодна система, която могат да ползват, която е договорена в съответното споразумение. Какво би означавало обаче това за онези страни, които все още влизат в схемата? Как могат те, например, да използват подобренията? Ако се окаже, че много от техните търговски партньори вече не са членове на ОСП, е, или поне не могат да се ползват от ОСП трябва да е, мислиме последиците и на това. Вторият важен въпрос тук, е, след е, списъка на допустимите страни, е списъка на допустимите продукти. Тук основната цел е да има ниски мита, за да може да се помогне на тези страни. Нали така? Нека тогава да помислим за това че има мита, които не се включват в ОСП, просто защото са по-чувствителни, е, защото са свързани с е, по-чувствителни отрасли в Европа. Разбира се, това, че един отрасъл е по-уязвим тук в Европа, не, не означава по никакъв начин, че той е, е свръхважен за съответната развиваща се страна. Това е ясно. Но ако съкратим списъка на страните бенефициенти, тогава на практика ще се окаже, че даваме преференции на много малко страни. Защото от тези 80 страни, които остават, 49 вече имат други споразумения с нас. Тоест много малко страни ще имат възможност да изнасят тези така е, чувствителни за нашите отрасли продукти. На трето място, нека да разгледаме внимателно и ОСП+. Много от настоящите бенефициенти по ОСП, ОСП+, по новия режим вече няма да могат да се възползват от ОСП+, да кажем, защото те имат споразумение за свободна търговия. Това е, е случая с с страните от от Южна Америка, с Перу, е, Колумбия и така нататък. Но, във връзката с ОСП, във връзка с ОСП, комисията ясно настоява, че не трябва да има ситуация, в която понеже една страна е станала по-конкурентно способна, е, тя се наказва за това с изключване от ОСП. И така. Ако някой успее да постигне споразумение с 27-те държави и членки, е, тогава той трябва да може да внася съответни продукти в е, Европейския съюз. В крайна сметка, ако при изключването на споразумение трябва да има нещо взаимоизгодно. Що се отнася до критериите, тук говорим за промените в климата и множество други критерии. Критерия апартейт, например, вече е изключен. Актуализиран е списъка. Това е списъкът на конвенциите, които бихме искали да се добавят. Всички ние си имаме свои любими конвенции, които бихме искали да бъдат включени тук. Също времено обаче е, имаме и други, които според нас трябва да се изключат. И така, тези 27 конвенции, в крайна сметка, ако ги разгледаме, се оказва, че има европейски държави членки, които не са ги подписали. Швеция, например, не е подписала една от тези конвенции, а пък сега настояваме другите да я подписват. Така че, нека да внимаваме, не трябва да губим легитимност. Не може да искаме една страна да стане Норвегия, за да е допустима. Просто няма как да се иска такова нещо. Също времено не трябва да бъдем твърде меки и да казваме, добре, вие си прилагайте правилата както си искате. На четвърто място. Излизането от списъка поради добри резултати. Както казах, комисията предлага това да не се допуска. Какво значи излизане от списъка? Даден продукт, даден отрасъл в съответната страна става конкурентно способен и тогава може да се говори за възможност той да бъде изключен. Комисията предлага да се работи с по-внимателни настройки тук. Говоренето за продуктови отрасли е по-добър вариант. И аз смятам, че той може да даде възможност да се намалят праговете, ако искаме това. Петото нещо, което искам да обсъдим тук е въпроса за предпазните клаузи – Председателят също повдигна този въпрос по време на изслушването. Предпазните клаузи по ОСП до сега не са били използвани. Това е защото не е било необходимо да се използват. А на практика всъщност ако се наложи да се използват, ще се е, окаже, че е много трудно да се използват. Има и общи и конкретни клаузи. Ето, например, за селското стопанство, за риболова и така заинтересованите страни могат да поискат комисията да започне разследване, ако има сериозни нарушения. Същевременно трябва да сме много внимателни. Според мен много е важно да има предпазни клаузи, защото те ни дават възможност да действаме добре в други отрасли. Също така бих искал да спомена въпроса за процедурите за вземане на решение. Няма да навлизам в подробности тук, тъй като те са много сложни, но съвсем накратко. Комисията предлага да се прилагат делегирани актове, и, и като цяло то е свързано с предложеното от Хелмут Шулц в неговия доклад и с становището на нашата правна служба. Европейския парламент по този регламент се намира на съвсем различно място от това, което виждаме до тук. Освен това, смятам, че това е една област, в която можем да очакваме голям на нежелание от страна на съвета. И накрая, но не на последно място, комисията предлага регламентът да няма крайен срок за своето действие. И така, няма дата, на която регламентът трябва да бъде подновен. Това е много добре, защото предвидимостта е важна и за нашите економически субекти и за страните, които имат нужда от помощ за развитие. Разбира се, се предвижда преразглеждане на регламента след период от 5 години. Но като знаем колко време е отне преразглеждането на регламента този път, нека да не се отказваме от законодателните си правомощия. И така, Нека тук да обмислим една възможност да допуснем дълъг срок, но все пак да има някакво ограничение. Да кажем 10 години. Нещо, което ще е добре за, и за нашето участие в преговорите. И в заключение, нека да се върнем към самото начало. Какво искаме да постигнем? Целта тук не е да се пестят пари. Не може да се каже, по време на економическа криза трябва да спестяваме, е, включително и на гърба на развиващите се страни. Това би било много лош знак. Пос, Така че това не трябва да е опит да ограничим преференциите, предоставени на развиващите се страни а по-скоро да ги фокусираме, да ги съсредоточим върху онези, които наистина имат нужда от тези преференции. Схемата ОСП е много сложна, но няма нужда тя да е толкова сложна, колкото е била до сега. И най-малкото трябва да е по-предвидима. Всички тези неща са важни. По-голямо съсредоточаване, по-малка сложност, по-голяма предвидимост, за да може да се постигнат целите в областта на развитието. Не смятам обаче, че ако поставим някакви ограничения върху преференциите, които предоставяме на развиващия се свят, ще постигнем нещо. Ако ги ограничим, тогава трябва по някакъв друг начин да компенсираме това. За да не се оставя впечатлението, че отнемаме предоставени до сега преференции. Очаквам вашите коментари. Благодаря. Thank you, Кристофър Фялнер. Благодаря на Кристофър Фялнер. Имаме вече назначени а, докладчици в сянка. Чувате имената им. Хелмут Шулца от тук къде ли не участващи? Хелмут, казва председателя. Господин Салвени. И отварям дискусията, като започнем с а, а, докладчиците в Сянка, Дейвид Мартин. Ще се опитам да се кратък, тъй като Кристофър бе много изчерпателен. Той показа, че Става дума едва ли не за триизмерно упражнение а, по отношение на общата схема за преференции. Някой инвестира в една индустрия за даден продукт и разумното очакване е за преференции. Други държави, които са в схемата, се тревожат дали техни продукти са включени страни извън схемата имат споразумение за свободна търговия и също очакват включване на някои от своите продукти в тази преференциална схема. Много неща трябва да се балансират, но както и докладчик, аз приветствам подхода на комисията, защото е много а, практически ре, реализуем т.е. не се очакват някакви драматични промени. Но след лятната вакансия ще се консултирам с докладчика и с останалите докладчици в Сянка. Приветствам факта, че от 186 броят е спаднал на 80 държави. Това е много правилно. Трябва да се съсредоточат усилията върху най-нуждаещите се държави. Но какво да кажем за страните с среден доход на населението? Те са използвали ОСП плюс и други форми на подкрепа от страна на Европейския съюз, за да станат такива държави с среден доход, с висок среден доход на населението и се питам дали тук нямаме основание а, да постигнем една по-добро степенуване, не толкова по държави, колкото по продукти. Колкото и сложно да е това, знам, че е сложно, така че някои маргинални държави, които иначе биха отслаб, е, отпаднали, да могат да продължат да се ползват от е, поддръжка, от помощ. Кристофър намекна за това. Но най-общо казано съм доволен от този начин на подход. Да, не е упражнение за пестене на пари, но все пак ще се намалят разходите от 3 милиарда на 1,7 милиарда без разбира се да снижаваме нивото на ползи за държавите, които се възползват от схемата. Част от проблема е, че продължаваме да ограничаваме а, броя на тези а, тарифни схеми, които, от които се възползват държавите. Сега по отношение на евентуални подобрения, за суровините съм малко по-загрижен. Да не, смятат, да не се сметне, че Европейския съюз се възползва от а, тежестта си. И последното, с което приключи изложението си Кристофър за този отворен регламент – ако имаме едно добро споразумение, защо да го му затваряме датата, на която да приключи? Нека да остане отворено, така че да може да се модифицира. Е, парламента да може да гласува за всякакви промени. Така че по този начин да се дадат възможност за промени в е, разпоредбите. Musical note, Chairman. Thank you. Uh, thank you. The next... Благодаря, казва председателя. Следващото искане за думата от зелените. Благодаря, господин председателю. Да, двете важни неща, които изпъкват коментара, който направихте за критериите за избор а, и практичната страна на, система, на общата система за преференции ОСП. Мисля, че правилно а, оценихте инструмента, използван от Световната банка, като доста строг и директен. Нещо като подобно на а, критерии, един критерий в областта на човешките права. Сега, условността, за която говори господин Мартин. Комисията предлага да се изключат някои държави от цялата схема и да се наложат ограничения за износ на някои суровини. Това не застрашава ли някои от преференциите, търговските преференции? Трябва да има добри причини. Това са двете неща, които за мен са, представляват известен проблем и трябва да се доизпипат. Друго, което ми идва на ум, необходимостта от оценка на въздействието. Най-вече за качеството и стабилността на заетостта на работните места? Какъв ще бъде е, ефекта от е, промяната на тази мярка именно върху заетостта? Целта на схемата ОСП е да се изкорени бедността. И трябва внимателно да подходим, особено като имаме предвид, че по-голяма, че повече от половината свят е беден. Там попадат бедните и страните с междинен доход. И накрая, мисля, че Кристофър докладчикът говори за ефекта в регионите и подрегионите на дадена страна. Какви са резултатите, какъв ефект са е имало въвеждането на общата схема за преференции на в различни региони на различни страни, за да се подходи към ревизиране на регламента и да се доразвият идеите. Хелмут Шолц. Благодаря, господин Мисля, че стигнахме до един много важен момент. Доклада е много важен и аз поделям с интерес подхода на докладчика по сложността или трите измерения, за които говори също и Девид Мартин. Докладчика се опита и да обясни това. Трябва да се признае, че комисията в предложението си възпроизвежда предложението от а, наши предишни предложения за делегираните актове, например. За съжаление има интерференции с микрофона на председателя, което пречи на преводачите. Защо всъщност ще правим това, което ще направим. За какво служи този правен акт? Трябва да се запитаме именно за това. Трябва да се запитаме за целите на ОСП и на ОСП+. В декларацията от Делхи се казва, че целта е да се подпомогнат развиващите се страни, за да могат те да подобрят приходите си от износ – по-добре да индустриализират страните си и това да позволи едно устойчиво економическо развитие. Освен това, трябва да послужи и за економическия растеж на тези страни. И така трябва да се разбере дали до сега прилаганият механизъм наистина е довел до това, дали наистина са постигнати целите. Ние всички признаваме, че Европейския съюз с течение на годините е въвел най-важната, най-обширната система за тарифни преференции, която съществува в света. Но трябва да се запитаме дали тази система – всъщност е довела до възможности за тези засегнати държави да е, се преборят с бедността. В крайна сметка, бедните държави си останаха бедни. Може би малко по... малко по-богати, но все пак си останаха бедни. Европейския съюз внася от тези страни стоки за 60 милиарда. Говоря за държавите от ОСП. И въпреки това, тези държави продължават да си остават в групата на най-слабо развитите държави. Затова трябва да признаем, че приходите от техния износ всъщност са основния им приход. И ако ние изменим механизма, трябва да помним добре именно целите залегнали в първоначалната идея на тази система. Нека напомня, че има въведени механизми във връзка с преговорите в СТО и всички тези предимства рискуват да бъдат ограничени. Сега се говори за сключване на двустранни или регионални спогодби между Европейския съюз и групи държави от определен регион. И тогава каква е връзката, какво отношение има между механизмите ОСП и ОСП+, Плюс, и заплахата за някои държави от сключването на такива двустранни или регионални търговски споразумения. Това е нов аспект, който ние трябва да отчетем, да вземем предвид, когато разглеждаме механизма и когато го оценяваме друг момент. И тук се връщам на това, което каза нашия колега Фелнер. Струва ми се много важен този момент. Трябва да разгледаме именно тази разлика между 4000 долара и 12 000 долара доход на глава от населението. Доколкото разбраха от комисията, става въпрос за една ориентировъчна стойност – никой не може всъщност да декларира по-висок доход. Например, в България имате доход от 6900 долара. Какво ще се случи, ако се включат страни, които са под този прак? Дали механизмът ще бъде поставен под въпрос в такъв случай? Кои критерии точно ще се приложат? Освен това съществуват много държави с среден приход, а те ще изчезнат от списъка, например Латинска Америка или пък тези, които са засегнати от търговските спогодби. Там става въпрос за приходи между 4 и 5 хиляди долара на глава от населението. Дали не трябва в економическото планиране да помислим за това да не ги изключваме дългосрочно? И тук аз поделям становището на докладчика, ако добре съм го разбрал. За тази група страни ми се струва, че трябва да разгледаме приложението на механизма внимателно. И се връщам на първоначалната цел. Много държа на нея. Ние трябва да съхраним тази цел. Точно за това бих предложил да възприемем по-насърчителни мерки, особено в схемата ОСП+. Страните, които искаме да насърчим и да подпомогнем повече благодарение на ОСП+, да бъдат подложени на подробно описание на критериите, за да може наистина да постигнем по-добри резултати от това, което сме постигнали до сега, именно във връзка с първоначално определените цели. Благодаря. Кратка ще бъде. Моята политическа група приветства ОСП+. Не трябва изцяло да а, се подпишем под марксистските критики на Европейския съюз, за, използвайки а, тази система и да се прави дъмпинг на субсиди, субсидирани продукти, които се произвеждат, да речеме, а, в трети държави които изнасят в Европейския съюз. А именно това се случва. И, а, например, с захарта. Субсидираното захарно цвекло после прави дъмпинг в екс, на експорта на захар от страни, където захарното цвекло не е субсидирано. Така че според нас тази система е нещо добро. Но а, това предложение от една страна, както вече бе казано, изважда 96 държави от предишния списък от 186, които имаха право да се възползват от схемата. Можем да спорим, както вече бе казано от двама от моите уважавани колеги, дали това е добре, защото сега се фокусираме повече върху малък брой държави, но всъщност един брифинг ще цитирам. Стойността на преференциите се намалява на половина също от 2,9 до 1,7 милиарда. Това добро ли, е? ако мислите, че е добро? Тогава предложението, което имаме пред себе си, от една страна намалява броя на държавите, но значително намалява и самата сума по ОСП. Нашата партия е по принцип за търговия, свободна, а не помощ. ОСП плюс е един добър начин да се постигне тази цел. И в сегашната си форма това предложение ще рече по-малко търговия и повече помощ. А аз за това се надявам, че комисията ще преосмисли на първо място и второ нашата комисия ще използва връзките си с Европейската комисия да бъде усъвършенствано това предложение, което ние сега със сигурност не можем да приемем. Ще приключа дискусията, като отбележа няколко момента, като рискувам малко да съм неортодоксален. ОСП е в противоречие с рамковите споразумения МФ, защото се дават търговски преференции, за да се помогне на развитието. И това е едно, една изключ... мярка, която се е, предприема по изключение за това, бидейки такова изключение, тя трябва да е временна и да подлежи на строго рекламентиране. Второ, бидейки такова изключение, ние трябва много а, строго да постановим какви са критериите и тези критерии да бъдат обективни, за да не бъдем обвинени в дискриминация. Тоест независимост, критерии. Това е от ключово значение за системата на преференции, тарифни преференции. И тези търговски преференции, тези изключения от а, многодисциплинарните рамкови а, споразумения трябва да са насочени към по-слабо развитите държави и намалявайки броя на държавите, ние даваме възможност на по-развитите държави да се възползват за сметка на по-малко развитите. А също така, тъй като целта на търговските преференции и е насърчаване на развитието, ние трябва да наистина да работим за а, подпомагане на производителите, а не за защита на интересите на инвеститори. И на последно място схемата ОСП не трябва да дава преференции на високо конкурентно способни фирми и сектори в развитите страни за сметка на други и за сметка на намаляване на работните места. Ето Именно по тази причина САЩ не дават такива преференции дори на най-слабо развитите а, държави. Ние обаче в Европейския съюз сме по-щедри от САЩ и е, обаче трябва да подходим балансирано и да не бъде за сметка на европейската економика и на заетостта. Сега Петър Томсън. Той е сред нас. Аз ще го помоля да се спре на бележките, които е изслушал днес и евентуално нови доводи, които могат да, бъдат включени в дискусията. Имате думата. Благодаря, господин председателю. Благодаря за всички бележки и коментари от залата. Аз се надявам, че сте получили по имейл една информация, която изглежда ето така, показва оратора. Мисля, че има, има раздадени материали в самата зала. Включва първия пакет, който бих нарекал а, простия пакет и втората част 17-те най-важни въпроси и отговори, които благодарение на днешната дискусия бяха се увеличиха се още няколко. Но ние открихме, че някои хора не разбират добре а, сегашния режим и за това в половин страничка той е обяснен, плюс 6 страници вече по един по-изчерпателен начин какъв ще е текущият режим. Мотивиране на предложението, въпроса за това, кои страни, кои държави ще имат достъп, какъв ще бъде економическият ефект, който е много малък и скромен, както знаете, градиране на, на продуктите и кои продукти ще, продукти ще бъдат включени. А, и тази по този начин се надявам, че сме отговорили на някои от въпроси, но разбира се, не на всички. И аз ще се спра на тези, на които не бе отговорено. Ще започна с предисторията, така да кажа, което може би е пропуснато от някои. Това предложение не произхожда изключително от самата Европейска комисия. Е, То е преминало през период е, процес на широки консултации, които може да проследите онлайн е, анализ на въздействието и се базира на много екстензивни проучвания, научни от университета в Сасекс. Това също е публично достояние. Така че, ако някакви въпроси продължават да бъдат повдигнати, благодаря ви, че ги повдигате, професор Морейра. А какъв резултат? Ще кажа, че резултатите са смесени. Помогнах се на много развиващи се страни да разширят експорта си и по този начин да повишат дохода на населението си, да смекчат бедността. Не става директно, не се дава конкретно помощ директно на бедните, което би могло да стане при някои обстоятелства, а по един по-заобиколен начин, като повдига се първия въпрос. Какво ще кажем за тези всички бедни, които а, са, а, живеят в развити страни, страни с по-висок доход. А, тази схема не е за тях. Не можем да отидем в бедните а, територии, бедните райони на по-богати страни и да помогнем експорта на дадена страна или регион а, към другите страни на Европейския съюз. Сега, за а, въпроса за драматичното урязване на броя на страните от 186 на около 80. сега ние по-скоро се спираме на критериите, не толкова на държав... броя на държавите. Много е важно да се а, а, подчертае, че а, териториите за океанските са около 30% и а, те вече се влияят е, положително от това възползването от ОСП. А държавите с висок доход населението, никой не иска да ги възстанови, макар и това да предизвиква известни противоречия. И тук идваме до сивата зона на така наречените страни с среден или по-висок около 15-20 страни. Това е обяснено в имейла, който сте получили. Няма да навлизам. Тук възниква въпроса, за който говори господин Шолц. Какво да кажем за някои от наши съседни държави? ние имаме стандарта, постановен от Световната банка относно а, прихода. А, и някакво развитие на нещата в нашите държави членки няма да повлияе на този а, списък. Така че имаме държави от почвайки с Либия до Куба, които на базата на текущи данни, тъй като вече 3, 3 години поред са били в графата държави с по-висок или среден доход, не, нямат право. Но ако те са уязвими, те тогава рискуват. Съществува при тях риска отново да а, обеднеят. И е важно да се разбере, че те могат да се върнат в списъка. Значи имаме критерии за страни, които да бъдат включени и да имат право. Това е доста важен аспекта. Въпросът е за това, кои продукти да се включат, е много добре изяснен, няма да се спирам на него. Един аспект, на който хората обръщат внимание. В нашите предложения от нас се изисква да кажем как ще бъде повлиян бюджета. Това е едно задължение на комисията. Е, не, че прекарваме времето си да мислим дали спестим стотинки, но фактът е, че повече от тези държави, които ще бъдат изключени и ще плащат по-високи тарифи, тарифи, ще се включват в тарифни споразумения и пак ще се върнат в схемата. В схемата. Тоест да видим какво ще бъде спестено преди и след промяна на характера на тарифата – но реалността е, че се намираме в един динамичен свят. Много от тези държави ще се изправят пред либерализирана търговия, защото ще трябва да сключват споразумения. Има риск отново да бъдат, да обеднеят и да бъдат, да се възползват от този режим. Значи трябва да сложим нещата там, където има е мястото, за да включим и а, от, отклика или а, влиянието върху бюджета. Но това не се дискутира някъде и службите на комисията. Просто а, а, се изисква от нас. И не бива да го превръщаме в политически горещ картоф. Разбира се, истинският въпрос е дали тези държави да са допустими или не. И аз виждам как хората ще зададат въпроси за това дали Либия или някоя друга страна не трябва да бъдат изключени от системата или не. И разбира се, логиката на комисията е, че ако искате да се фокусирате върху нуждата, и благодаря на докладчика, че а, така а, използва моята метафора за малките и големите риби в а, езерцето защото в даден период от време ще се получи една либерализация и тогава целият пул от преференции, който е създаден в началото, факта, че ги имаме, щом изчезнат те, ще има друг набор от преференции. Но докато ги имаме, ние можем да, така да се каже, да маневрираме с тях и от по-богатите развиващи страни да прилеем към по-бедните. Именно това правим. Един от въпросите, който се задава, какво ще значи това по отношение на по-бедните развити страни, те дали ще могат да използват а, да, ние се опитваме да отговориме и на този въпрос в раздела за въпроси и отговори. Да, за страните, по-слабо по развитите страни. И на последно място, по въпроса за суровините, знам, че този въпрос, знаех, че този въпрос ще изникне по време на изслушването, възниква защото ние имаме и политика в тази област. И е законно да кажем, че това е практика на нелоялна търговия. Но по-правилно е да се каже, това е пример. И от правна гледна точка то не променя нищо в текста. Благодаря. Вашия документ бе раздаден тук в, е, на членовете на комисията. И сега докладчика господин председател. On some things that made me nervous. Uh, but then I found disagreement again, so now I'm kind of, kind of comfortable. But let me be... Доста сложно е да се достигне споразумение на първо четене. Това е ясно. Нека uh, да започна uh, коментарите около е, от дефиницията за допустимост. Онези 4000 долара. I think we need to discuss it. Because I don't want to throw... Не искам да изхвърлям тази дефиниция и така, защото тя е съвсем ясна. Много от вас говориха за индекса за човешко развитие, индекса за човешки права и така нататък, но не си. Но дайте да забравяйте, че когато се използва такъв индекс, някой друг а, дефинира. И индексът на Световната банка също се дефинира от другаде. Мисля, че председателят ни е напълно прав. Тук трябва да има пълна яснота. Системата трябва да е ясно насочена към конкретни страни – и така, ако се използват тези изключения, които използваме в сета, тогава системата трябва да е напълно ясна и предвидима в своето действие. Съгласна съм с председателя също и за това, че един, едно изключение проистича от правилото, т.е. не може всички да имат право на изключение. И така, тук няма как да говорим за разширяване. В крайна сметка почти всички се изключват лека по лека. Има също така интереси не само на вносителите, но и на производителите от е, Европейския съюз. Но ние трябва да стоим и над двете, е, двата интереса – защото тогава забравяме е, смисъла на това предложение по същество. а именно да се помогне на развиващите се страни, така че нека да не се забъркаме тук. И що се отнася до опита на Съединените щати, съвсем не смятам да се получаваме от тях, защото аз присъствах в Хонг-Конг и говорихме за е, търговията на принцип Everything but Arms, всичко освен оръжие. Те, Съединените щати тогава казаха, да, но по-добре всичко освен оръжие, банани, захар, памук и така нататък. Сам на работа, така че нека да настояваме на своите ценности. Оттам нататък разбирам казаното от комисията, че някаква част от тези страни вече са подписали споразумения за свободна търговия и тук говорим също и за принципа на реципрочност – това е важен въпрос. Аз работя много с Индия и с Индия обсъдихме дали може да се приложат при тях АОСП. Но тук всъщност трябва никога да не изпускаме от поглед смисъла, именно развитието. И трябва също така да създадем възможност новото пространство, което освобождаваме, да се използва от страните, които остават в ОСП. Това е глътка кислород за тях. И точно това трябва да направим, да се предоставят повече преференции на развиващите се страни, а не по-малко. Председателят, благодаря. Сигурен съм, че всички са съгласни с мен, че тук наблюдавахме един отличен пример на, за парламентарен дебат. Нека сега да преминем по, към седма точка. Регионалната конвенция за общо евро в средиземноморските преференциални права, правила за происход. Тази конвенция има за цел да опрости съществуващите 60 различни двустранни споразумения във връзка с правилата на происход. Докладчикът е Емилио Менендес. Той не е тук, но доколкото разбирам, Мария Елени Копа е готова да го замести. Имате думата, Мария Елени. Емилио се извинява за това, че не можа да дойде. Аз ще прочета неговото изявление. Във връзка с процеса, започнат с Барселонския процес, тук имаме за цел да напредне в създаването на свободна търговска зона в Средиземноморието. Първата част беше споразумение между Европейския съюз и средиземноморските партньори. Това споразумение ще облегчи правилата във връзка с происхода. Когато има различни места, които могат да бъдат очертани като място на происход. Новата система ще замести старите протоколи с един единствен правен инструмент. Конвенцията пристигна твърде късно в Европейския парламент заради обсъждането на правния статут на Косово. След разрешаване на този въпрос Темата моментално бе предадена на Европейския съюз. Арабската пролет е голямо предизвикателство за нас. Южните ни партньори искат от нас голяма отговорност, искат да им помогнем за тяхното смело, но не леко преминаване към истинска демокрация. Затова не се съмнявам, че е необходимо бързо да се одобри този доклад в Европейския парламент. Също но обаче има някои елементи, които трябва да бъдат разяснени. И то възможно най-скоро. Както колегата от АФЕТ уточнява в становището, притесняваме се за неправомерностите във връзка с приложението на протокол 4 от, за, за продуктите, произхождащи от селищата на израелски заселници. Затова трябва да се обърнем към правната служба на парламента и трябва да продължим да останем изключително внимателни а, по отношение и да наблюдаваме внимателно случаите, в които Израел нарушава международното право. Също но тази конвенция трябва да а, се придвижи напред, защото тя ще е от полза за около 50 страни. Също времено обаче трябва да се направи всичко възможно продуктите, идващи от незаконните е, израелски селища, да бъдат да не бъдат включени. Председателят благодаря. Кой иска е, думата? Господин, господин Пруст, имате думата. Oui, да, господин председател, уважаеми колеги, госпожа Сайфи, както казахте, е в комисията АФЕТ, тъй като има нови отговорности там и тя ви моли да я извините и ме помоли да я заместа в този дебат. Благодаря на докладчика за тези обяснения и мисля, че всички можем да се съгласим с това, че тази конвенция трябва да влезе бързо в сила, защото представлява истински напредък Опростените процедури е, са абсолютно необходими. Днес предприятие, което иска да се възползва от кумулацията, трябва да провери списъка от 67 споразумения, но и протоколите към тях, както и документа, който посочва кой протокол се прилага до коя е, държава партньор. Това е истинска главоблъсканица. Разбира се, може да отблъсне и най-мотивираните предприемачи. Управлението на всички текстове е изключително тежко от институционна гледна точка, защото най-малкото нарушение на определена разпоредба може наистина да има последици и към други протоколи. И съответно се получава една верижна реакция. Това е истинска правна несигурност трябва да се намери доброто решение, за да се сложи край на това положение. Упростяването на правилата именно ще бъде такова решение и ние се надяваме, че така ще се засилят търговските отношения. Разбира се, това и в е, правата посока, включително и заключенията на съвета, както и в съобщението на комисията за реформата на европейската политика за съседство. Аз приветствам желанието на полското председателство да преразгледа европейската политика за съседство. Мисля, че това наистина е послание за нашите съседи и по-специално за съседите ни от юг. И все пак нека да внесе един нюанс. Това е много важен етап, но това все пак си остава само един етап. А ако влезе в сила тази конвенция, а това е, е спешно положение, опростяването на правилата за акумулация трябва да бъдат приоритет по същия начин, ако искаме разпоредбите на конвенцията да бъдат наистина ефективни, ще трябва да предвидим техническа помощ от страна на Европейския съюз за държавите, засегнати от тази конвенция. Става въпрос по-скоро за държавите от юг, тъй като там митническите администрации наистина бяха сериозно разтърсени от демократичните промени. Разбира се, трябва да се проследи и ангажимента на комисията – в областта на европейската политика за съседство. Благодаря. Now let's... Има ли други желащи да вземат думата? Не, в такъв случай нека да дадем думата на представителя на комисията, госпожа София Муньос. Um, I think I will pass the floor actually to the specialist in Digitax, Mr. Нека по-скоро Кене да дадете думата на господин Пьер Ларио, който е специалист от Digitax. Благодаря, господин председател. Благодаря, София. Мисля, че току-що чутите изказвания чудесно определиха амбицията на тази конвенция. Става въпрос преди всичко за целта ни да се снабдим с ново средство, с нов инструмент, който ще ни позволи да преразгледаме правилата за происход в паневросредиземноморската зона. Знаем всички, че тези правила трябва да бъдат по-гъвкави, трябва да бъдат модернизирани. Наистина става въпрос за технически етап. Това е напълно вярно. Това е само един етап. Това е абсолютно необходим инструмент. Чух израза главоблъсканица и той е съвсем правилен. Така че днес се изисква наистина промяна на правилата и то едновременно на всички тези протоколи и споразумения. Всичко това трябва да се слее в един единствен акт. И мисля, че добрата идея именно е тази конвенция. Мисля, че целта е ясно разбираема. Това е първият етап на нашата амбиция с е, създаването на тази конвенция и повтарям, целта ни е да модернизираме тези правила. Благодаря ви, господин председател. The... Благодаря, нека да дадем думата отново на докладчика. Във връзка с становището на правната служба Мария Елени Копа казва, нашият колега поиска становище от правната служба, така че ще изчакаме да го получим, а то ще дойде възможно най-скоро в следващите няколко дни. Какъв е графикът? 22 септември е осъждане на проекта доклада, край, край срок на измен... за подаване на измененията, 23 по обед. Преминаваме към осма точка. Търговия с селскостопански и рибни продукти между Европейския съюз и Палестина. Това е по процедурата. Това е споразумение така, че fishery products. Така че това е по процедурата за одобрение от страна на парламента. Second that Това е втория, втората дискусия по тази тема. Докладчиката Мария Елени Копа. Имате думата. Благодаря. Е, Благодаря. През април 2011 година Европейския съюз подписа споразумение, което позволява свободен достъп за селско-стопански и рибни продукти от Палестина, както и производните продукти в Европа. Това споразумение предвижда свободния достъп, безмитния достъп на всички тези продукти. Тези нови разпоредби обаче не засягат плодове, зеленчуци, за които системата се е, запазва. Споразумението е със срок 10 години и след 5 години ще се преразгледа и евентуално може да бъде подновено. Преговорите са по Барцелонския процес и също така съгласно с пътната карта от Рабат. През 2005 година бе предвидено, че трябва да има либерализация на търговския обмен до 2010 година, с изключение на много чувствителни продукти, които са с доста ограничен брой. Европейския съюз премахна митата за промишлените стоки, които идват от палестинската територия. Става въпрос за най-малкия економически партньор за Европейския съюз, тъй като през 2009 година и съгласно данните на комисията, общата сума на търговски обмен е 6 милиона евро внос от палестинската власт. През първото три месече на 2010 година беше отбелязан ръст от 32,6% на вноса от палестинската власт. Уважаеми колеги, бъдещето на региона зависи от економическото развитие там. И търговията представлява механизъм да се намали бедността, но и да се засили политическата стабилност. Според данните на Световната банка, който ще ви спестя в подробности, много голяма част от населението там живее в условия на силна бедност. И днес Европейския съюз е най-големия доставчик на помощ и най-важният търговски партньор на Израел. Поради това Европейския съюз може да извърши натиск, за да могат двете страни да участват в преговори, за да се постигне мирно решение на техния проблем. Искам да кажа, че това споразумение е изключително важно за палестинската страна и е част от нашата политика там. Много важна част. Трябва наистина много бързо да влезе в сила това решение. Благодаря. Благодаря ви, докладчикът предлага. Парламентът даде своето одобрение на това споразумение. Също времено трябва да се обяви и крайния срок за подаване на изменение на 15 в 4 часа след е крайния срок за подаване на изменения. Оттам нататък преминаваме към доклада на госпожа Андри Киене. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика Мария Лени Копи за това, Копът за това, че подготви а, този важен проект. And with its ultimate... Нашата група е съгласна с съдържанието на тази точка. Целта е да се подпомогне палестинската економика възможно най-скоро. However, allow me to say that I found the explanatory statement и с всички инструменти, които са на разположение на Европейския съюз. Проблемът е обаче, че тук е е, становището е силно политизирано. Едно становище, което Например, едно от спорните изявления тук е свързано с селищата на заседниците. Direct relationship between the settlements and the problem at hand. I will... Не може в тези селища на заселници да се вижда коренът на всяко едно зло в региона. Трябва да се има предвид, е, че тук трябва да има предвид селското стопанство, горското стопанство – и това, че тези селища предоставят економическа сигурност на десетки хиляди души. Затова не трябва да се твърди, че селищата са причина за обедняване на региона. Нищо подобно. Друг важен въпрос е свързан с твърдението в обяснителните бележки, че, цитирам, няма разделение между продуктите, идващи от палестинските територии и тези, които идват между, от Израел. Край на цитата. Това на практика не е вярно. През 2004 година Европейския съюз и Израел подписаха документ, в който ясно се казва, че митническите документи, изготвени от Израел, ясно уточняват мястото на происход, включително и конкретния град или село. И ако тези продукти са извън границите от 67 година, те са произведени в град или село извън границите от 67 година, тогава те не получават преференциално третиране. За тази, това е с цел да не се дава преференции за продукти от селищата в западния бряг. Още нещо, което обсъдихме през юни. Отново ще повторя – че смятам, че е напълно неприемливо за втори път да говорим за търговските преференции за Палестина, без е, да сме обсъдили споразумението АК за, с Израел за първи път. Е, така, нямах, е, при първото обсъждане нямах възможност да отговоря на някои от коментарите, направени от колегите. Много важно е тези въпроси да се обвържат. Споразумението с Израел и преференциите за Палестина. Очевидно е, че някои политически групи са готови да политизират някои въпроси. Нещо, което не е допустимо. Трябва и двете споразумения да се подпишат защото те ще са от полза и за Палестина и Израел и за Европейския съюз. На практика споразумението АККА е по, по полезно за европейските потребители, отколкото споразумението с Палестина. Така нека да не настояваме бързо да се приеме споразумението с Палестина, а пък споразумението с Израел – да се бави. Не е допустимо да се бърза с едното споразумение, а другото да се бави. Не трябва в Европейския парламент да вземаме страни, а трябва да третираме и двете страни равнопоставено. Надявам се, че нашата комисия ще демонстрира здрав разум. Председателят, защо ръкопляскате, може, е, моля, възръща се от ръкопляскане. Председателят, ако някой тук е, взема страна, това със сигурност не съм аз. Няма основания тези две теми да се обвързват една с друга. Всяка една тема ще, си, ще се движи по своя си график и само така няма да бъдем обвинени че ги обвързваме безоснователно. Това е много неприятен прецедент. Единствен случай, в който са обвързвани две теми една с друга, е когато те са имали много тясна връзка помежду си. Тук, в този случай, може да има политическа връзка, но връзка по същество няма. Така че, ако искате да се обвържат тези две теми, това означава, че вие политизирате темите. Аз няма да допусна така. Пол Мърфи. Имате думата. Thank you. Uh, thanks to the rapporteur for the... Благодаря, благодаря на докладчика за доклада и за обяснителните бележки, с които съм съгласен. Нека първо за протокола да заявя, че съм против това да се, свързат, да се свързват двете теми. Една с друга и двете споразумения. Приветствам споразумението с Палестина, защото то може да предостави поне някаква, макар и ограничена помощ за палестинската економика. Нещо, което е необходимо и основанията за това са правилно изложени в обяснителната бележка, защото в крайна сметка действителността е такава, че газа е напълно блокирана и се налага много тежко положение за износа от този регион. Всичко това се дължи на израелските селища и на израелската блокада. Данните от Световната банка ясно го показват. И във връзка с блокадата, 66% от хората в Газа на практика не знаят дали ще има какво да ядат утре. 70% от, младите, е, от малките деца страдат от анемия. Между 70 и 80% от младите нямат е, работа. И огромен брой хора живеят под долар на ден. Така че е ясно, че всъщност израелската държава е отговорна за хуманитарната катастрофа в Газа и засриването на палестинската економика, особено в ивицата Газа. Нещо, което според мен е напълно преднамерена политика на Израел. Очевидно е, че Израел възнамерява да продължи тази политика и през последните седмици виждаме докъде е готов да отиде Израел, за да поддържи да, да продължи е, да поддържа блокадата и видяхме как те реагираха на флотилията на свободата, флотилия номер 2. Включително а, чрез саботирането на два кораба, а, включително кораба, на който аз трябваше да присъствам, по един и същи начин, напълно един и същи начин, бяха саботирани двата кораба, въпреки че се намираха на различни пристанища в различни страни. След което даже изглеждаше, че от израелските, е, от страна на Израел, е, се почувства известна гордост за тези действия, въпреки че те не са признати. Същевременно с правителството на Пасок в Гърция е, и сътрудничеството на Гърция доведе до това, че блокадата всъщност се разшири до гръцки води, защото Гърция не допусна флотилията да отплува. Ако палестинските стоки не могат да стигнат до Европа, тогава това споразумение няма да доведе до кой знае каква полза. Всъщност, в такъв случай ще се окажем в положение, в което Европейския съюз се прави на честен посредник, а същевременно сътрудничи тайно на Израел в блокадата. Председателят Даниел Каспари има думата. Е, НВ. Уважаеми колеги, въпроса дали двете теми трябва да се разглеждат заедно, няма кой знае какъв смисъл. Така или иначе и двете теми са политически, защото засягат два района, които не ни занимават от днес. Те са в центъра на политиката на нашите намерения от години. Както в европейски план, така и в международен план и за съжаление до днес не е намерено решение. Ние казваме постоянно, че търговската политика трябва да представлява принос за развитието на другите политики. И мисля, че и в двата случая, и пак наблягам на това, и двата случая, независимо от това дали ще ги разглеждаме отделно, преференциите, за които говорим, могат да се използват за упражняването на политически натиск. Точно за това мисля, че трябва да обмислим следното. Дали след лятната почивка не трябва да разгледаме в цялост търговските отношения на Европейския съюз с Израел от една страна и с Палестина от друга страна. И бихме могли с колегите от Комисията по външни работи да посветим един или два часа в съвместна комисия с тях, за да обсъдим всички тези въпроси, да видим какви са целите на нашите колеги от Комисията АФЕТ и да говорим за аспектите, свързани с търговската политика. Бихме могли, съответно, и да съберем нашите две делегации. Делегацията, която се занимава с отношенията с Палестина и делегацията, която се занимава с отношенията с Израел. И вероятно, така може да се очертае евентуално едно бъдещо решение. Това е предложението ми, господин председател, просто да помислите за такова решение на съседанието на координаторите. Благодаря. Добре, да въпроси могат да се обсъдят и в, на заседанието на координаторите, но не смятам, че има някакви, каквито и да било процедурни причини да променяме графика, по който се движат отделните теми. Кристияна Маскардини. Е Благодаря, господин председател. Да, напълно сте прав, когато твърдите, че процедурите трябва да следват е, своето течение, трябва да се спазват, но не можем да пренебрегваме факта, че международната търговия е от години аргумент в външната политика и така както току-що и господин Каспари припомни с право, бихме могли, може би, да разрешим някои политически проблеми чрез едно внимателно управление на тези две економически теми, чрез едно добро управление на тези два економически въпроса. Мисля, че бележката на господин Каспари би трябвало да ни накара да направим оценка на положението, именно в заседание на координаторите, но също така да ни накара нас, членовете на различните политически групи, да впишем тези две теми като средство за решаване чрез економически средства на политически въпрос, който ни засяга. Тъй като в един толкова тежък момент в целия свят, където виждаме как се пораждат навсякъде събития, свързани с драми, с трудни ситуации, би било нелесно да се уреди този въпрос. Нека да припомня и аз, че в ивицата Газа има хора, които живеят с по-малко от един долар на ден. В крайна сметка в една трета от света живеят хора с половин долара на ден. В крайна сметка не можем да се грижим за едните и да изоставяме другите. И един последен довод, господин председателю. Ако на някакъв ранен етап успеем да определим критерии, за да доведем до добър край споразумения с различните държави, тези рано определени параметри или критерии ще ни помогнат всеки път да избягваме някакъв дебат, който много често не служи за нищо друго, освен да се засилят партийните пристрастия на едните и другите и всъщност не ни служи за разрешаване на проблемите. Благодаря, господин Валдер, накратко. Uh, благодаря, господин председател. Виждам, че няма превод от холандски, така че ще се опитам да говоря възможно най-ясно на английски. Като председател на делегацията за Израел нямам възражение срещу това предложение. Много съм разговарял с палестински бизнесмени – и много се изненадах от обяснителното становище, изготвено от докладчика. Внимателно следя а, всички страни на дебата за Близкия изток и смятам, че е недопустимо такива тенденциозни обяснителни бележки да се изготвят в Европейския парламент. Напълно подкрепям госпожа Андрикене. Нека да се обърнем към експертите за приложението. Господин Жак Лалия. Вие се обърнахте към мен и ми казахте, че приложението на правилата за происход от страна на Израел на този етап е задоволително. А в обяснителната бележка пише, че това не е така. И кой тогава лъже? Аз а, мисля, че а, няма как да сме а, едни а, честни политици, ако а, допускаме такива противоречия. Аз съм председател на делегацията за Израел и смятам, че е недопустимо да се приемат такива документи в Европейски парламент. Нека да чуем становището на комисия. Имате думата. Да, много кратък ще бъда. Три-четири неща в отговор на коментарите от залата. Първо, комисията споделя същите възгледи като докладчик. Каква е целта на това споразумение? Да се открие търговия, отвори търговия с Палестина, да се даде възможност те да експортират и разбира се да се намали бедността в бедни, един беден съсед. Една квалификация. Това споразумение либерализира и дава еднакво третиране на всички продукти с изключение на някои зеленчуци, хранителни стоки, но иначе всичко е либерализирано. Второто наблюдение или бележка искам да потвърдя едно нещо, казано от госпожа Андрея Кине, а именно допустимостта до преференциално третиране на експортни продукти от израелските селища, които не са официално признати. Аз съм сигурна, че господин Рио също ще се съгласи. От 2005 година има споразумение с Израел, че експорт от Израел, износ от Израел трябва да посочва почтенския код и други детайли, откъде идва продукта. И ако липсва някои от тези данни или пък се установи, че някои от продуктите произходят му е от е, е, селища, незаконните селища, той няма да се възползва от преференциалната схема. Имаше посещение от страна на комисията и митнически органи на държавите членки, които бяха удовлетворени от своите мисии. По третия въпрос съгласен съм с другите, че това не е една панацея, ще помогне, но трябва да работим по-усилено за, за улесняване на търговията през границите. Комисията работи с помощта на техническа помощ, за да се насърчи Палестина да укрепи търговските си връзки с своите съседи. Бяха дискутирани въпросите за происхода, как да се отбелязва происхода на стоките и други търговски проблеми. И аз поделям, господин председател, вашето виждане, че а, това споразумение трябва да бъде съдено по достоинство и ако донесе а, практическа помощ на Палестина и правителството му, ще е добре. Искате думата ли? Пита председателя. А, две думи само. Радвам се да чуя, че комисията е иска да помогне на народа на Палестина. Мисля, че работа, задача на този парламент е от една страна да спазва закона, от друга страна да носи отговорност за това регламентите, които имаме и разпоредбите да са от полза, да са ефективни. Европейският съд реши, че продукти, чието происход е от тези селища, незаконни селища, не могат да влизат на територията на Европейския съюз. И аз съм удовлетворен, че госпожа Копа а, говори на широко за ефективността на асоциационното споразумение с а, Израел. И ние а, оглеждаме стрикно происхода на стоките – а, в Израел. И когато говоря за тази тема, искам да подкрепя и усилията на господин Гаспари в тази област. Благодаря на докладчика госпожа Копа. Искате да кажете нещо, може би. Имаше известни предизвикателства или относно вашите обяснителни бележки. Сега можете да отговорите. Да, ще отговоря, господин председателю. Първо, благодаря за вашите бележки, е, колеги. Моля, бъдете кратка, председателя. Да, ще бъда. Първо, госпожа Андрикене, уважаема колега, ние сме политически органи. Всичко, което вършим е политическо. Ние сме политици, така да се каже. тази инициатива, да кажем, че се политизира, всичко се политизира. Аз не знам, не, кажете ми един въпрос международната търговия, който не се политизира. Второ, незаконните селища според международните договори. И това е, при... аз ще кажа, че това е една от причините за големите страдания на палестинците. Третия ми въпрос по отношение на производството от тези селища. Европейските граждани искат да знаят къде продуктите, които те консумират, откъде идват. Производителите имат една комплицирана система на кодифициране. Ние обаче искаме една по-проста система, да се, за да се види дали се пускат на пазара такива продукти. Към госпожа Андрия Кене, аз мятам, че няма връзка с споразумението, което ще бъде предмет на обсъждане утре. То е в дневния ни ред. Искам да повторя и казаното по време на първата дискусия на темата. Това споразумение не трябва да стане заложник за всякакви а, други решения, които ще се вземат. По коментарите на господин Белвет, Уважаеми колега, нямам намерение да променям обяснителните си бележки. А, вие имате пълната свобода, ако по измененията не се гласува за. Аз просто казвам нещо, в което вярвам. Аз съм член на ПАСОК и се чувствам задължена да отговоря по въпроса за Гърция относно провокацията за флотила. Флотил. Джордж е, Папандрео предложи под мониторинго на международните органи флотилията да а, е, пренася хуманитарна помощ. Но това не се прие. Знам, че много хора не са щастливи от всичко това, но така стоят нещата. Дами и господа, обяснителните бележки не подлежат нито на гласуване, нито на изменения, така че те са си отговорност на докладчика. Единственото изискване е да са последователни по отношение на основното предложение. И така, срок за изменения 15 юли, гласуване комисията на 30 юли. Точка 9. Разширяване на приложното поле на споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и Узбекистан по отношение на двустранната търговия с текстилни изделия. Докладчика ни е Джордж Сабин Куташ. Председателя призовава за внимание и тишина. Да, всъщност отлага се за утре след обяд. Точка 10. Позиция на парламента. За проекто бюджета за 2012 година, модифициран от съвета, докладчика ни е Пита Сташни. Това е становище на комисията, която отговаря за въпроса бюджетната комисия. Давам думата на докладчика Председателя отново призовава да спрат разговорите и който напуска залата да го стори по-бързо, за да продължи спокойно работата. Господин Сташни, имате думата. Благодаря. Отново се състезаваме с времето и аз ще се опитам да а, съвместя. Миналата седмица чрез Корепер съвета изготви проект от бюджета на комисията, като го оряза значително, най-общо казано, увеличението на бюджета ще бъде около 2,9%, което е под инфлацията, а тя е 3,2%. Това е фактически нещо, което ще засегне всеки бюджетен ред т.е. двети, ред, втори ред, трети, четвърти, Европейски съюз като глобален партньор, където имаме увеличение с 2%, пак под а, инфлацията и под увеличението за 2011 204 милиона заделени средства в проекто бюджета. Тук имаме предложение от съвета за 300 милиона снижаване на бюджета в конкретни бюджетни редове, като се премахне резерва за спешни помощи. Искам да напомня отново, че имаме три проекта, бизнес проекта, които са финансирани. Един в Пекинг, е друг в няколко локации в Индия и третия в Тайланд. Координирането на бизнес усилията на Европейския съюз е изключително важно нещо, за да се използват най-ефикасно средствата. Трябва да се даде е, възможност е, за пробив на нашите, е, нашите бизнеси и фирми там като се имат предвид най-вече нуждите на малките и средни предприятия. Включил съм идеята за такава търговска координация, орган за търговска координация. Според службите на комисията тези дейности са допустими за финансиране по някои инструменти. А, така че съществува правната база и ще има един, няма да има нужда от пилотен проект или преподготвителни действия. Според отговора, който получих от, коме, от комисията, тази дейност се предвижда. Ще бъдат организирани търгове и обяви за търгове ще бъдат публикувани, но съответния бюджетен ред по ICI Plus ще трябва да покрие всичко това. Ето защо аз ще внеса необходимите изменения в бюджета в рамките на бюджетната процедура на нашата комисия. И комисията ще може да го включи и да избере партньор за привеждане в действие на проекта. Предвиждаме и действия в областта на економическата дипломация. По силата на Лисабонския договор трябва да търсим възможности за допри... да допринесем към успехи, успешното представяне на наши фирми в трети страни за да отговорим на предизвикателствата на глобализацията, трябва да направим максималното да помогнем на нашия стопански сектор да намери по-добри възможности. И аз ще дискутирам с вас възможности а, за начините по които да се помогне на нашите фирми. И за да заключа, господин председател, ще кажа, че по-добрата координация на операторите ще допринесе много в смисъл по-ефективно разпределение на бюджета. Благодаря, Питър Сташни. Приветствам вашето предложение за този нов механизъм за подкрепа на дейностите на нашите стопански субекти в трети страни. Кой иска думата? Кис. Благодаря. Много добри бяха обясненията и аз ги приветствам, но малко съм смутен, че по силата на член 201, където се говори за външни търговски взаимоотношения, има раздел за действия, целящи укрепване на капацитета на развиващите страни и възможностите им да участват в световната търговска система, и най-вече има препратка към лоялната търговия. А комисията като че ли заличава тези ангажименти към лоялната търговия. Зелените, на чието представител съм, бих искала да го видят, защото това е много ценен инструмент за подпомагане на по-слабо развитите държави. Да се е, да укрепнат социално-економически. Затова смятам, че в този бюджетен ред е, тези думи трябва да бъдат върнати. Благодаря. Благодаря, Хелмут Шулц. Съгласен съм с последната бележка на колегата Тейлър, защото ако огледаме конкретния бюджетен план, ще видим, че Една трета от главите, които попадат под международна политика, защото включват въпроси на развитието, на външната политика. Там наблюдаваме огромни, и се предвиждат огромни урязвания. Тоест, трябва да видим кои конкретни дейности, мерки и така нататък се предвиждат. Съгласен съм с докладчика а, по отношение на предложенията, които са направени за приемане, но трябва конкретно да се огледат а, тези предложения за различните бюджетни редове, защото изрично трябва да се види къде да се увеличи натиска от Международната търговска комисия в бъдеще – С това е моя принос към предложението на докладчика. Благодаря. Докладчикът нещо. А, председателя пита има ли представител на комисията. Няма. Да се върнем и да дам думата на комисията, на, извинете, докладчика да отговори на двамата колеги, които се изказаха. Uh, Искам да ви благодаря за всички коментари във връзка с бюджета за 2012 година. От една страна сме подложени под натиск за съкрещаване на всички бюджетни, е, на средствата по всички бюджетни редове. И това е сериозна трудност. И това е свързано и с споменато до тук за ОСП и ОСП+. Също време обаче не трябва да забравяме, че трябва да помогнем на страните в нужда да си помогнат сами. Трябва да гледаме нещата в много малки подробности и за това съм отворен за всички изменения, които биха могли да помогнат да съхраним тази философия, която е уникална за Европейския съюз и Европейския парламент. Радвам се, че все още имаме достатъчно, предостатъчно време и очаквам с нетърпение вашите изменения. Благодаря. Председателя, благодаря. графикът. На 19 септември ще бъде разгледан проекта доклада. Това е края на публичната част на нашето заседание. Забравих да съобщя крайния срок за измененията, а той е 5 август, 6 часа след обед. И така призовавам всички, които нямат право да присъстват на заседания при закрити врата на нашата комисия, да напуснат.